Колеги, нека да продължим. Искам да приветствам и да благодаря на най-вече заместник председателя Сасоли Вилан, който винаги отговаря на нашите въпроси за бюджета на нашия парламент. Искам да приветствам също така и да приветствам и господин генералния секретар и сега нашия докладчик господин Рюби. И вие ще видите, че Преминаваме към обичайната процедура. Това е проект за реформа на процедурите и Мъдрите хора казват, че тези проекти могат да се сложат в хладилника до следващите евроизбори. Тоест не става дума за обикновена дейност. Трябва да се занимаваме с обичайната процедура. Давам думата на Пао Рюбик за кратко встъпление и след това господин заместник председателя и господин генералния секретар, който няма да се изказва. Пао Рюбик, имаш думата. Искам да благодаря на председателя Артуи, защото сега започва една важна фаза. Ние познаваме добре двамата заместник председатели Виланти и Сасоли. Това не, не са ни първите преговори. Ние вече имаме традиция, по която разговаряме един с друг. А, екипа на докладчиците в Сянка също познават добре материята. Процедурата не е същата като всяка година, не бих казал, защото сега нещата са по-различни за 2019 година. Имаме две неща, които най-вече ни засягат. Първо, 2019 година на избори, което е свързано с определени извънредни разходи за нас е изключително важно да привлечем европейските граждани до изборните урни и да не стане като в Словакия до урните да стигнат само 13% от гласоподавателите. Наше задължение е да се погрежим за добра избирателна активност. За целта са ни необходими съответните средства. Благодарим на генералния секретар Веле за това, че той ни подкрепя в изборните години. Сега имаме намерение да използваме повече Европейската служба за изследвания, за, за да може да отговорим по подобаващ начин на фалшивите новини, които със сигурност ще е, ни залеят. Изобщо да покажем, че парламентът работи сериозно. също така да позиционираме добре и нашата медия, Трасбург, защото установяваме, че много често сме принудени да отговаряме на фалшивите новини, без да сме подготвени, без необходимата бързина, без необходимата солидна подготовка и ние успяваме едва 2-3 дни по-късно да отговорим, да кажем за какво е ставало дума. Така че е важно парламента да се презентира по подходящ начин в годината на изборите. Това е много важно, за да спечелим демократичния дебат и спора за демокрацията. Не бива да забравяме, че една трета от населението на Обединеното кралство реши да излезе от редица на демокрацията, да не седи с нас на една маса и да участва в съвместното взимане на решение. По този начин ние се връщаме стъпка назад към една система, която е донесла много нещастие на нашите граждани. В този смисъл предстоящите избори а, е, са решаващи и трябва да дадем отпор на армиите от тролове, които чакат да се включат в предизборната борба. Те ще имат повече персонал, повече средства, ще използват язиковата си компетентност. Това първо за официалната комуникационна стратегия на парламента. Второ, за нас е важно политическите партии да могат да представят своя профил. Гражданите а, имат право да избират между различни структури, според различните си убеждения. Ние сме а, един парламент, който обхваща доста широк политически спектър. Няма друг парламент на света, който да обхваща по-широк спектър от политически групи. Няма друг парламент на света, който да навлиза толкова дълбоко по същество в материята в толкова много области. Затова политическите партии, които имат различни виждания за съвместния живот на хората, да могат да се представят, за да може гражданите да изберат онази партия, онази група, която смятат, че най- които смятат, че най-добре ще ги представляват. Знаем, че нашите партии е, в нашите държави не са готови да водят голяма европейска предизборна борба. Спомням. Спомням си как а, обходих всички партийни инстанции в Австрия, всяка ме препрати към другата и в крайна сметка се оказа, че сами трябва да се справим с предизборната борба. Така че е хубаво, че ще ни помагат европейските партии и политическите ни групи. Проблемът е, е че а, 50% ми се последния път бяха повече от 50% от депутатите не се кандидатират за новия парламент. Имаме нови, т.е. необходими са ни преходни средства за тях и за техните асистенти, за практикантите, трябва да изпълним и целта за 5% съкръщение на персонала. Надяваме се сега това да, бъде последне, да бъдат последните съкръщения. И това са основни важни приоритети. За мен е важно, заедно с квесторите, за членовете, то най-вече за нов, новите членове, които сега идват в парламента, да създадем условия за достоен труд, да им предоставим офиси, оборудване, не бива да забравяме, че ще дойдат и много по-млади депутати, които ще имат а, други изисквания за оборудването, за информационното обслужване, за комуникацията и трябва да се подготвим за това да, да имаме наистина един плюс два офиса в Брюксел, един плюс един офис в Страсбург ще са ни необходими а, е, а, е, такива мерки не само за новите депутати, но и за новите асистенти. Трябва да видим а, е, дали а, някои сътрудници на политическите групи не са готови да започнат да работят като асистенти или да преминат към секретарията. когато нашите сътрудници на политическите партии решат да направят такава смяна, те се нуждаят от съответните стимули. И последно, а, мисля, че трябва да бъдат продължени проектите за сигурност, сградата Аденава, сградата КАП, транспортния фонд. Мисля, че Парламентът може много ефективно да подходи към тези въпроси и да доведе всичко до успешен край. Благодаря. Благодаря ти, Благодаря. И сега, господин заместник председател, имате думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, Искам благодаря на господин Рюбинг и на всички вас за това, което сте правили по бюджетите в предишни години. Това ни напомня до много голяма степен бюджета за 2019 година, който, както каза господин Рюбик, е различен от другите бюджети, защото годината е година на избори. И това предполага редица неща, които не фигурират в други бюджети. Това улеснява нашата работа, защото ние трябва да свършим е, нашата работа, за да бъде бюджета ефективен. За бюджет 2019 година има някои неща, които са специфични за година на избори. Има има край на завършване на контрактите, също, на договорите, има също така обещетения за края, приключването на, работна, на работните договори. И всичко това съставлява голяма част от извънредните разходи. В общи линии има едно увеличаване от 3,9%, общо увеличаване на бюджета за 2019 година в сравнение с 2018. Обаче, е, ние само а, ще вземем 20,9% от а, рубриката за административни разходи по МФР, от гледна точка на проценти и това е най-низкият процент през последните 15 години. Преговорите между Обединеното кралство и Европейския съюз за Брексит доведоха до едно споразумение, според което Обединеното кралство ще участва в бюджетите за 19 и 20 година. Така че проекто бюджета за 19 година отчита 750 и един евродепутати и 28 държави членки. Това е отразено в доклада по собствена инициатива, който се обсъжда в АВКО, когато, където се отчита периода, когато Великобритания ще напусне Европейския съюз и ще останат другите разходи за парламента. По въпроса за приоритетите, преходни а, обещетения за евродепутати и служители, които напускат и няма да работят в парламента, обещетения за края на мандата и така нататък. И парламентът а, трябва да предостави подобни възможности, които да бъдат отразени в бюджета. Изборните кампании са нещо много деликатно и важно за нашата институция. Съществува силна тенденция на евроскептицизъм и ние трябва да работим на всички равнища, за да се насочим към и да достигнем до онези европейски граждани, които евентуално биха подкрепили Европа, но ние трябва да ги накараме да гласуват, а има и граждани, които са враждебно настроени към Европа или са станали враждебно настроени поради дезинформация и пропаганда. Това може да се види дори а, тази седмица а, от а, новините, които идват от а, Обединеното кралство. А, трябва да ангажираме тези хора. За 2019 година има 8,3 милиона евро към 25 милиона за 18 година, защото миналата година ние предоставихме сума за а, избирателните кампании за 2019 година и те ще бъдат а, прехвърлени в бюджета за тази година, тъй като ние имаме редица а, кредити, ние искаме да имаме тъй наречените шпицен кандидати или водещи кандидати Искаме да гарантираме европейските политически партии да имат необходимите средства, които ще им дадат възможност да водят кампания в тези избори. И разбира се, изключително важно е да можем да ги подкрепим в техните усилия. Също така е важно да се подкрепят комуникациите от информационните служби на парламента в европейските е, в държавите членки на Европейския съюз, за да достигнем до максимален брой граждани. По въпроса за сигурността, както знаете, редица години бюджетите имат а, е, разпоредби за някои деликатни въпроси, особено предвид а, е, а, голямото значение, което сега се придава на проблемите на сигурността и особено тук в Брюксел след сериозните терористични атакти, атаки. А, имаме редица средства, които се изразходват за а, достъп до сградите, които започнаха в 2016 година, не са завършени, особено за влизането в сградата Вайс. Там ще има една зона за проверка за сигурността в, а, проекта IPAX ние одобрихме това след първите терористични атаки в Париж и имаше по-модерна технология на сигурността. Това е една система, която ще подобри сигурността а, на достъпа до парламента и ще даде възможност да се оползотворят по-добре наличните мерки за сигурност и също така да има е известно спестяване на средства. Деля сигуреца. Пак по въпроса за сигурността има друг важен въпрос – киберсигурността. Преди една година ние посочихме служител, който да отговаря за киберсигурността, за всички дейности по наблюдението и киберзаплахите. Този отдел ще бъде подсилен, за да може да се изпълняват програмите за киберсигурност. Знаете, че във всеки момент може да има кибератака. Подобряването на работата на депутатите и асистентите това не е нещо, което се прави по избор, това е наше задължение. Ние трябва да гарантираме, че депутатите, които ще дойдат след нас, трябва да имат добри условия за работа. Имаме многогодишен план за сградите от 2019 година, както и за източната част на сградата КАД в Люксембург. Имаме и проекта Електронен парламент. Той би трябвало да даде на нашите сътрудници и колеги модерните инструменти, от които се нуждаят да предлага необходимите парламентарни и правни услуги. Имаме също така и проекта Ернст за управление на документите в целия парламент. И още една бележка по бюджета. Последната информация, която искам да спомена. Намаляването на служителите. За да стигнем до тези 5%, Както бяхме предвидили в междуинституционалното споразумение, тази година ние ще се откажем от 59 работни места. Ще продължим това решение с още една година, за да постигнем целта. Мисля, че от нас няма да се искат допълнителни усилия, защото сме се съобразили със своя ангажимент по това споразумение. Парламентът вече е положил важни усилия. Ние бяхме най-наказаната институция от това намаление на служителите. Но ние е, бяхме верни на нашите задължения. Благодаря, господин заместник председател. Сега давам думата на заместник председателя Виланд. Благодаря, господин председател. Някои неща вече бяха казани. искам формално да кажа, че в областта на сигурността в аналоговия свят и в дигиталния свят в областта на киберсигурността сме още в самото начало. За бъдеще ще трябва да направим много повече. и да предложим възможности за електронна свързаност, за да може всеки един депутат да работи по модерен начин. Имаме бюджет, който е предвижда на пръв поглед голямо увеличение 3,9%. Ако се извадят мерките само за 2019 година от 1,2%, бих е, определил бюджета като умерен. Трябва да си дадем а, а, сметка, че с тези 18,79% в функция 5 сме на най-низката стойност. И имаме възможност да действаме в рамките на 130 милиона. Тези 130 милиона от функция 5 парламента няма да може да ползва. Мисля, че трябва да подчертаваме това много по-често за в бъдеще. В точка 49 на документа, с който разполагате, описваме и проектите на свързани с недвижими имоти 1 плюс 1, 1 плюс 1 в Страсбург, 1 плюс 2 в Брюксел. Виждате в тази точка нещо, което аз лично смятам за най-големия ни дефицит към настоящия момент. Е, това е нещото, което аз лично смятам за най-голямото ми поражение в досегашната дейност а, а именно, че а, а, за ремонта на сградата ПХС още нищо не е направено, въпреки че всички знаят, че се намираме в изключително уязвимо положение. Това е лично мое а, поражение, едно а, а, поражен една недостатъчна работа на президиума и всички органи на парламента. Обективно отиваме към една ситуация, в която която никой не би търпял, даже и за половин година никой, който действа отговорно в точка 47-49 виждате описанието за преживяването Европа. Ситуацията също е тежка, нетърпима. Аз аз смятам, че трябва да продължим да работим по това преживяване на Европа. Бившият председател Шулт също много не харесваше тази инициатива. А миналата седмица в Страсбург се занимах с така нареченото клино 360 градус. Отзвука е изключителен говорих с служител на Баварското Министерство на културата, който следи ролевите игри. Той каза господин Виланд. единствено в Израел има подобна професионална ролева игра. А младите хора, аз участвах в ролевата игра, като поляк-социалист, участвах в дебата. Първият е, младеж, който се обърна към мен, ми каза, господин Виланд, страхотна работа, най-после нещо, а, с което третирате младите хора като сравни като равни. Младите хора получават е, устройство, смартфон, получават задачи и така нататък. И искам да посъветвам всеки един колега да включи в тази ролева игра колкото може повече млади хора в Страсбург, Брюксел или пък собствената си столица. Благодаря изключително много на генералния секретар и на генералните дирекции, които се занимаха с тази ролева игра. Ще кажа няколко думи за щатното разписание, че точка 79 и следващите. Смятам, че е, сме достигнали границата отвъд която, ако продължим да намаляваме, няма да постигнем никакво подобрение. Като бюджет може да сме добре, но ще пострада работата на парламента. Не бива да се договаряме за някакви проценти за които знаем, че комисията се обогатява, добавяйки се допълнителни агенции и съвета разполага с неограничени ресурси от страните членки. Знам, че а, за това се говори непрекъснато, като имам посетители, ме питат колко, колко сътрудници а, има парламент. Правилният отговор би, би бил 50%, но това няма да отговаря на действителността. Хората в този парламент работят добре и си вършат добре работата. Що се отнася до а, езиците, въпрос, на който искам да се спра. Когато британците си тръгнат, естествено, че е, е, трябва да се занимаем с английския език. и Той трябва да бъде запазен е, защото английски имаше и преди британците да дойдат. А, е, може да видите каква е подредбата на езика. Тя следва момента на присъединяване. Немски, английски, френски, след което идват новите езици, след което идват десетте нови езика, които дойдоха 2014. Английски от самото начало присъства. Е, в крайна сметка следва е, е, следва да се е, съобразим с разпространението на езика. Ако никой друг, освен 220 милиона нигерийци, не говори нигерийски, няма особен смисъл този език, е, ако той не се говори от други хора. Мисля, че запазването на английския трябва да се разглежда като привилегия. Значи под чертата 3,9% увеличение. Въпреки това, нашия парламент работи на цена 4 евро на граждани. Американският парламент работи на цена 5 евро на граждани, въпреки че американската парламентарна система не са представени два големи блока – езиковото многообразие 450 милиона, една трета от нашия бюджет, с други думи, зависи от а, разходи, върху които не можем да влияем, разходи, които американците нямат. Така че работим на практика двойно по ефтено на а, на глава от населението. Така че не трябва да си посипваме главата с пепел, а да а, офензивно да работим по този въпрос. Що се отнася до нашата сграда, трябва да повишим ефективността, трябва да работим с пространствен кадастър. Когато колегата Дюпре е в Страсбург, е, е хубаво да се знае, че в дните, в които сме в Страсбург, няма нужда чистачите да работят в Брюксел. Тоест, е, определени работи изобщо не трябва да се извършват, тъй като няма нужда от тях. А, и така, смятам, че имаме доста резерви по отношение на ефективното използване на, на ресурсите. Мисля, че комисиите сами могат да решат а, дали ще направят една мисия за установяване на фактите повече, дали ще, питат, ще се допитат до експерт, ще предоставят напитки. Мисля, че трябва да се да прехвърли повече отговорност върху отделните елементи на отделните части на парламента. Това се отнася както до заседанията в Страсбург, така и до заседанията в Брюксел както в Страсбург, така и в Брюксел имаме ненужни заседания и ако искаме да пестим, трябва да подходим смело в тази посока. Последно, тази седмица всички са поканени в, пет области на парламента тръгнахме по нов път. Има една комисия, която каза, че няма нужда от нови мебели. Освен това, а, отвън отдела за ремонт работи при непрекъснато нарастващи разходи. Учените на този континент се занимават за въпроси как трябва да изглежда модерния менеджмент на мебелите. Дали трябва на всеки 20 години да се купуват нови мебели или могат старите да се ремонтират. Как може да се направи така депутатите да, бъдат, да, да могат да работят гъвкаво и да ползват в офисите си това, от което имат нужда. Работим с петима партньори, които ни предложиха като модел да ни демонстрират как може да изглежда един депутатски офис, една зона за престой в коридорите. И колегите, които изредих, и аз бяха снабдени с такива офиси образци. А, и съответната зона за, за чакане в коридора. Каня ви да ме посетите. Моят офис чакалнята, зоната за чакане и офиса на колегата без специални функции, да ги разгледате, за да видите по какъв начин възнамеряваме да се съобразим с конкретните нужди на депутатите, без да а, преставаме да економисваме средства. Благодаря ви, господин Виланд. Разполагаме с превод до 18.30, така че рискуваме след това да преминем на английски язик. Господин главен секретар, заповядайте. Благодаря, господин председател. Заместник председателите казаха доста неща, така че ще кажа няколко думи за това. Е, ще кажа няколко думи само за темите, които не бяха засегнати, особено щом нямаме е, е, време. Първо за някои теми свързани с несигурност. Първо Брексит. От декември се надяваме, имаме някаква надежда, че поне до 2020 година ще имаме осигурено финансиране, но нещата са взаимосвързане. Споразумението за оттегляне, преходните разпоредби, бъдещия статут, така че при настоящия бюджет изхождаме а, от а, това, че докато тече настоящата многодишна финансова рамка, бюджета ще бъде такъв какъвто е. Не можем обаче да изключим насърчим определен кризи по време на преговорите, но те ще засегнат всички институции. Рискът обаче трябва да бъде назван. Това е риск за бюджета. Това също така означава, че във връзка с Брексит трябва да се занимаем и с административните последици от Брексит. Председателя помоли на едно от следващите заседания на бюрото, най-вероятно през февруари, заедно с Мишел Бърния и Гифър Ферховстат да говорим по този въпрос помолих компетентните генерални дирекции да напишат е, кои са най-съществените въпроси с връзка с Брексит. Те могат да се обединят в четири области. Първо, какво ще стане с служителите? Второ, какво ще правим с английски език? Трето, как е, е, ще процедираме при търгове? дали, голем, дали ще възлагаме големи чувствителни договори извън Европейския съюз за в бъдеще, най-вече в областта на IT и далекосъобщенията и какво ще правим с информационните офиси. Бюрото проведе първоначален дебат по тези въпроси във връзка с бюджета. По отношение на служителите, а, имаме 125 сътрудници, които имат само британско гражданство. Две трети от тях работят в езикови, е, в областта на езиците. За в бъдеще обаче ще ни трябват английски писмени устни преводачи и юрист-лингвисти, което означава, че това са сътрудници, от които не можем да се откажем в средносрочен план за, и изобщо за всички служители а, е в сила правилото, че те не са национални служители, а са европейски служители. И като вземем предвид и възрастовата структура, която при британците, при британците възрастта е по-висока, голям част от тях предстои скоро да се пенсионират и може да само да препоръчаме тези служители, които работ, се занимават не само в езиковите отдели, да останат при нас. По отношение на езиците, е, една цифра. 70% от измененията в комисиите се внасят на английски язик. Тези изменения се внасят не само от британци, а и от много депутати, които общуват на английски. От това също личи, че в средно и краткосрочен план не можем да се лишим от услугите на тези наши служители. По отношение на външните офиси, така наречените офиси за връзка, ще кажа следното. Имам един такъв офис в Вашингтон. Бъдещата ни връзка с офис в Лондон връзката ни с този офис ще бъде толкова тясна, колкото и с офиса в Вашингтон. Така че на първо време казваме, че ще ще запазим а, офисите в Лондон и Единбърг, което означава, че а, бюрото ще вземе решение за тях най-вече, невероятно още през а, април и това ще се отрази на бюджета за 2019 година. Заместник председателя Виланд вече говори за политиката по отношение на сградите. Ясно е, че настоящата стратегия за сградите е и изпълнена, средствата са изчерпани. Основна цел беше да се създадат достатъчно офиси. В Страсбург също има достатъчно офиси а, и в хода на подготовката през 2019 година сме поставили различни приоритети. На, на път сме да решим и всички въпроси, свързани с офисите в Люксембург и а, с откриването на сградата Мартенск на 1 април и с сградата Демеус ще бъде покрита цялата ни нужда от офиси. Така че ще трябва да формулираме нови приоритети. Работната група сгради на следващото си заседание през следващата седмица ще се занимава интензивно с този въпрос. Според мен а, има нужда във връзка с, с помещанията, в които се води три, тристранен диалог. Когато сградата беше строена, нямаше тристранни диалози, а, а днес една голяма част от съществената работа се извършва а, в тристранните диалози ние смятаме, че до края на 2018 година ще проведем 800 тристранни срещи. Разполагаме само с 4 помещения, за това, и те са само частично подходящи. Така че това може да залегне в бъдещата ни политика за сградите, да предоставим повече и по-добри възможности за тристранен диалог. Следващото за Experience Europe – Първи, първоначалният ни опит в Берлин, Страсбург и Любляна е положителен. В Берлин вече имаме 250 хиляди посетители, т.е. установихме, че това е инструмент, който позволява с малко персонал да се достигне до много хора. За това сме предложили на затова бюрото е взело решение Experience Europe да се създаде и в Париж и в Хелзинки. Това няма да бъде непосредствено възможно, но когато се предоговарят нещата, трябва да се вземе предвид и накрая запълване на една празнота, сградата, така наречената Треф 2 всички сгради са свързани. С думите на Астерикс и Обеликс ще кажем, че има само една много мъничка сграда, която още не е свързана. Това е Трев 2. Въздъбаряваме и нея да я свържем. Тя е за, за сега собственост на Белгийска осигурителна компания и ще можем за бъдеще да затворим този кръг. Голяма тема за в бъдеще ще бъдат ремонтите. Този парламент е приел законодателство, което гласи, че а, е, всяка година трябва да се а, е, ремонтират и да се приведат в съответствие с стандартите за енергийна ефективност 3% от а, е, сградите, така че през следващите 33 години ще трябва да ремонтираме всички сгради. А, това трябва да се планира а, и трябва да се превърне в съществена част от нашата стратегия за сградите. В заключение няколко думи във връзка с предизборната борба. Ако обърнем поглед назад към изминалите избори 2009-2014, ще видим, че относителният дял на средствата, които се изразходват за за самите партии непрекъснато нарастват. Тоест, институциите се отеглят е, на заден план и изразходват повече средства за плурализъм, защото европейските партии са се развили и могат самостоятелно да водят политическа борба. Така че ние предлагаме и за тази година, т.е. за 2019 година, е, да предоставим на политическите политическите, европейските политически партии 17 милиона евро, за да може да се води професионална борба е, е, с топ кандидат. Топ кандидатите ще бъдат подкрепени от семинари с журналисти, е, общи платформи за представане по телевизията, професионално организирана нощ на изборите предвиждаме да имаме почти точен резултат от изборите 30 минути след затваряне на избирателните секции и то тази информация ще се предоставя от Европа. Това е важно и искаме да го продължим. Ще спра до тук, тъй като времето много напредна. Благодаря ви, господин главен секретар. Господин Сасоли, знам, че трябва да си хване самолета. Самолета няма да чака. Има пет колеги, които са поискали думата. Много ви моля да бъдете кратки, колеги. Ще помоля преводачите да ни отпуснат малко повече време. Госпожа Гардия Забал, благодаря много накратко. Благодаря на заместник председателите и главния секретар за това, че дойдоха да ни предоставят цялата тази информация. Разбира се, ние нямаме официален документ. Той трябва да мине през бюрото затова е трудно да реагираме. Информацията беше твърде много. Но се говори за увеличение на бюджета с 3,9%. Същевременно това включва 2,3% за разходи, които са извънредни и свързани с предизборната кампания, ако правилно съм разбрала. Групата на социалистите винаги иска административните разходи да подлежат на контрол. Да се имат предвид и извънредните разходи, в този случай за предизборна кампания и за край на мандата. Знаем, че през последните години трябваше да похарчим повече и за сигурност. но искам да попитам как можем да стигнем до баланса. Имам и два конкретни въпроса. Парите за превод. Както каза и главният секретар, 70% се говори английски. Това е така, но често се случва по задължение, защото има много доклади, а получаваме, нямаме много време, получаваме а, е, вариант, а, е, който не е преведен и няма как другояче да се представят измененията. Иначе аз разбирам, че работата и организацията на превода е нещо много сложно. Ние сме единствената институция с такова високо ниво на писмения и устния превод, но мисля, че това е много важна инвестиция, така че тази тема трябва да се реши. Иначе не може всички да говорим само английски и това ще убие много от дебатите. След това Говореше се за един от приоритетите на бъдещите бюджети, а именно да рационализираме разходите, защото наистина в парламента е трябвало да се адаптираме поради това, че са се правили необосновани разходи. Необходимо е да имаме по-ефикасни структури – но разбира се, имаме и сигурността. Всички трябва да влизаме тук със своя бадж. И ми се струва, че всичко това е много глупаво. От една страна имаме подобрения, но можем да искаме и по-голяма ефикасност в работата на администрацията на парламента. Благодаря, господин председател. Господин Али. Господин е, Руби, господин Сасоли, Виолант и Веле, е, искам да благодаря наистина за е, изчерпателния анализ и за подробните разяснения, които бяха направени за финансите на парламента за 2019 година. Запознахме се и с доклада, който ни беше представен. Той е обширен който е бил представен пред бюрото на парламента за предварителните прогнози за 2019. В доклада е представена изчерпателна информация за най-важните събития, които са свързани с Европейския парламент, които следва да бъдат реализирани през следващата година. Съгласни сме с направената оценка на економическата обстановка, очакванията за европейските избори за 2019 година и процеса на Брекзит, както и тяхното влияние върху финансите на парламента. Както беше отбелязано и от говорителите, представените данни от една страна описват бюджета, който процентно отношение ще представлява най-малкият дял от функция 5 от началото на настоящата многогодишна финансова рамка. От друга страна, демонстрира най-голямото увеличение на бюджета на Европейския парламент на годишна база за същия период макар увеличението на бюджета с 3,9% да е обосновано в доклада, има някои аспекти, на които следва да се обърне внимание. Както беше отбелязано, и това е един от основните акценти, наближава края на мандата на настоящия парламент и с всяка изминала година контролът на от страна на медиите, политическите и неправителствените организации се засилва. И в момент, в който към традиционните политически приоритети за ускорен економически растеж, генериране на работни места и нуждата от сближаване, добавим и международните ангажименти, сигурността и отбраната, европейския дънокоплатец ще очаква от нас да мобилизираме средства именно в тези сфери. Имайки, имайки предвид тези, е, тези факти, е, и обстоятелства, мотивировката на някои разходи наистина ще бъде по-трудна за възприемане от страна на данекоплатите, имайки предвид и актуалната политическа ситуация като цяло в Съюза. Същевременно от известно време постоянно говорим за бюджет, бюджетиране, базирано на резултати, което беше възприето и в парламент. Най-общо казано, правилното прилагане на това бюджетиране е, води до подобрена ефикасност и съпътстващите я е, економии на е, финансови средства. В този контекст ефектът, който се създава от този тип бюджетиране на Европейския парламент, не би ли довел до облегчаване на разходите и за поемането на допълнителните ангажименти, проистичащи от предизвикателствата през следващата година? Благодаря. Merci, monsieur Таран. Благодаря, господин Таран. Uh, Благодаря, господин председател. Винаги много се радвам да чуя, да изслушвам заместник председателя Виланд, защото те се основават на усилената работа на генералния секретар, господин Веланди, както каза господин Али, това е едно малко по-различно упражнение, да се видят всичките проблеми, които имаме и как можем да финансираме всички задачи, които имаме. Другата страна на медала, как да оправдаем един или една или друга конкретна бюджетна линия пред европейската общественост. И когато кажем, че 25 години е достатъчно за сградата по-андрис пак и ние трябва да го разрушим. Може би от финансова гледна точка, и от строителна гледна точка и от гледна точка на работната е, ни е, обстановка, това е може би добре, но е много трудно да се обясни защо сме го направили. Вие гарантирате, че английския език ще остане. Това е чудесно но ви предупреждавам, че това ще бъде незаконно и Найджел Фараш иска компенсация за това, че използваме неговия език, неговия брексит език и той ще иска да спечели, да има бюджетна печалба. И третото нещо, което искам да кажа в този контекст е, че когато разглеждаме бюджета за институционалните кампании, не знам се другите колеги, за мен обаче ще бъде, това ще бъде нещо доста сложно да го съобщя на моите хора. Защо да е институционална кампания? Кампанията е на политическите партии, които те би трябвало да вземат от членски внос, а не от бюджета. Знам обаче как се организира живота. Просто за протокола на заседанието на нашата комисия искам да кажа, че в Естония политическите партии изразходват 500 000 евро за един евродепутат. Аз а, изразходвам 100 пъти по-малко, взимам парите на заем от майка ми и ги връщам. Тоест нещата трябва да бъдат малко по-лични тогава, когато ние сме, техни, ние сме представители на хора. Да, господин Зари. Благодаря. Името е Зани. Зани. А, съвсем накратко, защото минава вече 6 и половина, както обясни заместник председателя и генералния секретар. 2019 година е необичайна година, ще има специални разходи, аз мога да се съглася с госпожа Колиер Забал, а, че може да се намерят сфери, в които може да се повиши ефективността, за да се намалят първоначално предложеното увеличение от 3,9%. От друга страна, аз говорих с докладчиците и с всички участници. Искам само да засегна фондовете за предизборната кампания. В общи линии съм съгласен с това, което каза господин Тарен. Партиите трябва да организират предизборната кампания, а не институциите. Сега по числото 33 милиона не съм намерил конкретна информация. Искам да попитам колко пари бяха предвидени за кампанията в 14-та година, просто за да видим а, за какво са тези средства. И по тази бюджетна линия, ако решим да а, предприемем кампанията, ние трябва да бъдем изцяло неутрални, да насърчаваме гражданите да участват в изборите, а не да водим кампании, да убеждаваме гражданите за Европейския съюз или за неговите институции. Там трябва да останем а, неутрални и да говорим по-късно за другите неща. Благодаря, господин Зани, господин Манка. Благодаря, господин председател. И слушах това, което се каза и слушах как беше представен бюджета. Съгласен съм с повечето неща, но е, имам един пример, който иллюстрира как си представим нещата. През 2015 година депутатите са поставени на Европейската комисия 15 200 въпроса. От тогава насам сме ги намалили на 1560 по този начин спестихме 5,3 милиона евро. По тези въпроси в комисията и парламента работят 105 служители – и голяма част от тях бяха ужасени от въпросите, защото някои от тях бяха безсмислени, например, защо се инвестират е, и асфалтират някакви улици в Италия. Сега задаваме по-малко, но по-добри въпроси. Преди нямаше мониторинг на въпросите, не се правеше оценка на това какви са въпросите, ставаше дума само за това да има зададен въпрос за да може депутатите да си пишат червени точки за тяхната работа. Още нещо. Повечето позиции в бюджета се индексират и 10,4 милиона от 2015 година също бяха индексирани. Може би с, е, тези спестени 5,3 милиона евро не сме ги видели и са в резервата. Ако от самото начало знаехме, че тези пари съществуват, можехме да платим една част от разходите за сградата, можехме и също така да спестим и от лихви. За това би трябвало да изготвяме бюджет само веднъж на всеки 5 години, но не възоснова на индексации, а на действителни изчисления. Въпросът ми е следния. Кога ще приложим този модел. Този модел е прият вече на два пъти от Европейския парламент. Благодаря, господин Манка, за това, че подчертахте, че оптимизацията може да се прилага не само към фискалните проблеми, но и към парламентарната работа и различните показатели, като се направи малко глупава оптимизация на тези критерии. Утре ще гласуваме за тези 49 работни места, свързани с предизборната кампания. Това ще се гласува утре. Е, вие чухте отговорите на колегите. Много ви моля накратко да отговорите. Кой иска да отговори? Господин Виланд. Ähm, ähm, Аз ще отговоря съвсем кратко. Колегата Тарант. Ако Европейския съюз, когато Европейския съюз изразходва средства, имащи за цел да накарат всеки европейски гражданин да хаби 5 литра по-малко вода. А, е важно също така Европейския съюз да може да му каже, важно е да, да дадеш своя глас. Естествено, че не можем да правим агитация в една или друга посока, но трябва да е позволено. А, да агитираме за европейските избори и да кажем, че е важен, гласа на всеки е важен. Ако господин Тарант е против, това съм малко изненадан и мога да кажа само 50 нюанса зелено. Госпожа Гардия Забал Рубял темата за техническите достижения. Изцяло съм съгласен с вас, когато казвате, че някои от нещата на депутатите трябва да се модернизират. Има обаче и неща, свързани с защитата на данните. Има, има депутати, които казват, аз не искам да бъда а, а, подслушван. Например, има възможност за, за в бъдеще да не ни трябва а, да не ни трябват ключове, а да отваряме вратите с баджове. Недостатъка е, че ще може да се вижда кой кога влиза и излиза. Предимството е, че ако нещо изчезне, ще се види кой е влизал в офиса и кога. А, Днес сме в състояние а, можем да въведем пръстов отпечатък а, и депутатите да не трябва да се подписват. Въпросът е дали това ще се приеме, защото има опасения свързани с новите технически възможности и сред а, депутатите. Но ние принципно сме готови да работим в тази посока. Благодаря, господин заместник председател, господин генерален секретар. Благодаря. Четири въпроса имаше към мен. Първо, електронния подпис. Тех, технически ще бъдем готови съвсем скоро. А, както каза господин Вилан, трябва да се вземе политическо решение за това. Техническите условия са на лице. Трябва да се вземе решение от бюрото, за да приложим на практика тази мярка. Второ, имаше въпрос за сравнение на разходите за избори 2014 и сега. По отношение на институционните разходи сумата е същата. Съществената промяна този път ще бъде, че ще има повече възможности за европейските партии. Те ще могат да подкрепят своите топ кандидати. Това е съществената промяна в сравнение с последните избори. Но а, казахме, че не е необходима повече комуникация за политическите партии. Господин Манка посочи развитие в погрешна посока, чрез въвеждането на индикатори. Мери се кой депутат работи и кой не работи толкова много и по този начин се стига до абсурдни практики, например, е, задаване, брой зададени а, е, въпроси. Сега се промя, променя и интернет страницата, която описва по какъв начин се измерва работата. Господин Артуи зададе въпроса за 49-те служители. Това са служите, щатни служители, които ще работят във външните офиси. Това няма да увеличи бюджета, ще използва средствата от предизборната борба. Бюрото взе решение за тяхното назначаване цел да има повече комуникация с пресата, с социалните медии и е по-ефтино да го направим така, отколкото да назначим външни агенции, които ще ни излязат по-скъпо. Е, Господин Рубих, само 30 секунди. Мисля, че бихме искали тези 3,9% да се преразгледат надолу. Господин председател, искам да благодаря на всички за идеите. Ще се опитам да бъда добър докладчик. Благодаря. Аз пак повтаря моето желание. Благодаря на всички и се обръщам към главния секретар. Добре е да се помисли за едно намаление благодаря много на заместник-председателя, на главния секретар, на колегите, които останаха и най-вече благодаря на преводачите, защото ние и на обяд закъсняхме. Благодаря. Продължаваме утре сутринта в 9 часа.